Buenos días, señoras y señores. Vamos a comenzar. Добър ден, госпожи и господа. Нека да започнем заседанието на Комисията по петиции за днес. Си се van sentando, por favor. Моля ви да заемете местата си. Първата точка от дневния ред, както виждате, приемането на проекта на дневен ред. Ако няма коментари и допълнения, дневния ред е, ще се счита за прият. Преминаваме към следващата точка, съобщение на председателя. Тук няма съобщение всъщност. Както знаете, госпожа Начални трябваше днес да председателства. За съжаление обаче тя не може да присъства на сутрешното заседание. Ще дойде по-късно. Тъй като първия и втория заместник председатели ги няма днес, аз ще председателствам като трети. Имате ли нещо по точка разни? Нямате. Точка 5. Съобщение на председателя относно решенията на координаторите. Тази сутрин координаторите заседаваха. Имаше нотиран дневен ред. Взехме няколко решения. Искам да ви информирам какви са решенията. Първо, по отношение на бъдещите изслушвания на комисията през 2011 година. Както знаете, на последното заседание на координаторите, на предходното, имаше предложение относно изслушване през 2011 относно правото на гражданите и процеса на петиции. Тази сутрин взехме единодушно решение да проведем дебат по тази тема на следващото заседание на координаторите. Втората точка, която обсъдихме, беше въпроса за непетициите. Както знаете, през последните няколко седмици и месеци имаше дебат относно не петициите. Взехме решение администрацията да ни предостави отговор. Въпроса за непетициите се обсъжда между двамата генерални директори в момента. Те би трябвало да стигнат до административно решение в следващите няколко дни това ни каза секретарията, ние ще изчакаме докато не получим писмо от генералния директор и тогава ще разгледаме въпроса. Точка 3 от заседанието на координаторите беше последващи действия de la reunión de coordinadores se pide. Относно досието Костас. Поискахме от правните служби да ни дадат мнение. Те дадоха своето становище преди няколко дни в едно писмо на английски език. Координаторите поискаха това писмо да бъде преведено на всички официални езици на Европейския съюз. Сега ще изчакаме превода Надявахме се да го получим днес, но това не стана. Затова отложихме разглеждането на тази тема за заседанието през декември на координаторите. Надявам се, че до тогава ще получим необходимите преводи. Господин Бощинаро поиска през декември да обсъдим въпроса за средствата за масова комуникация и медиите поради случващото се в Румъния. Координаторите казаха, че тази тема не засяга само Румъния. Става въпрос за ролята на медиите като цяло. Господин Бощинаро прие това да се обсъди на заседанието на координаторите през декември. Ще поканим и вносителите на съответната петиция и румънските власти да участват на следващото заседание. Това е обобщение на решенията на координаторите от тази сутрин. Ако имате въпроси, може да се изкажете сега. Госпожа Алкен. Решението по Атмет, ако може. Госпожа Алкен е права. Аз си бях записал тук нещо по този въпрос, но не обърнах внимание. Последният дебат, който проведохме, беше свързан с досието Атмет. Обсъдихме това досие, този случай поискане на госпожа Алкен. Другия въпрос, който обсъдихме, беше свързан с партньорството между Европейския съюз и Израел. Извинявам се, че не споменах тези въпроси, които обсъдихме, но ние ги обсъдихме. Ще ги обсъдим и по време на днешното заседание. Следващата точка от дневния ред е номер 6 и ще дам думата на госпожа Уолис. Тук имаме представители на Европейската комисия. Ще чуем нейното мнение относно предложение за регламент на парламента и съвета относно гражданската инициатива. Имате думата. Благодаря ви, господин председател. В този случай обаче се разбрахме, че господин Хефнер ще вземе думата. И така давам думата на господин Хефнер, казва господин председателят. Да, благодаря ви, господин председател. Добро утро, уважаеми колеги. Заедно с Даяна Лолис работихме много и концентрирано през последния месец по изготвянето на този доклад. Работихме заедно с, двама от докладчиците от групата АВКО. И това, което ви предлагаме е, днес е, е проекто регламент, по който сме достигнали консенсус по почти всички точки. Имаме все още някои е, различия между нашия проекто регламент и въпросите, които са обсъждани в комисията АВКО. Днес докладът ще бъде обсъден и в двете комисии, като основната ни цел е в крайна сметка да изготвим едно съвместно становище на Европейския парламент, което се изразява в един единствен доклад като този доклад ще бъде представен и от Комисията по петициите и от Комисията АВКО. По време на пленарната сесия през декември ще се вземе окончателното решение по доклада. Междувременно трябва да го обсъдим, като го представим днес и ще продължим обсъждането по време на следващото заседание. И аз и госпожа Даяна Лолис ви молим, когато сте изготвили изменения, когато имате поправки, е, да ни ги предадете, така че да можем да ги включим в дебатите по време на следващото заседание. Сега съвсем накратко ще ви представим представя някои от най-важните моменти. Позволете ми най-напред да кажа, че според мен това е един изключително важен момент за Европейския парламент, а също така и за нашата комисия, комисията по петициите, защото по този начин ние въвеждаме нов инструмент, който да улеснява участието на гражданите на европейско ниво. Един инструмент, който улеснява гражданите, им позволява да представят своите предложения, своите петиции на комисията. Това не е, не е предложение, което е свързано с пряката демокрация. Тук говорим за демокрацията на участието, един инструмент, който позволява разработването на програми, и позволява на гражданите да участват пряко в процесите. Какво е нашето предложение? Ако този инструмент е разработен добре, той може да улесни диалога между гражданите и институциите. И като се създаде един дискурс на диалог, ние можем да постигнем една Европа на обединението, в която гражданите могат ясно да изразяват своя глас – да подават петиции, които да бъдат разглеждани от комисията, комисията, която всъщност е институцията, имаща право на нови предложения. Всъщност самият регламент установява този дискурс на диалог и ние трябва да включим много разпоредби, които дават тези права на гражданите. Но това няма да бъде достатъчно. Много е важно да имаме разпоредби, които задължават институциите да слушат внимателно гласа на гражданите, да вникват в това, което искат те. Това, което можем да създадем е един нов инструмент, чрез който да кажем на хората, да, ето сега може да правите предложения и в крайна сметка да не създаваме от тях впечатлението, че те се изказват, че имат своя глас, но този глас не се изслушва от никой. Това, което се опитахме да постигнем е да започнем с проекто предложението, е, което беше направено от комисията в края на месец март тази година. Опитахме се да направим този регламент по-близък до гражданите, по-малко бюрократичен и да го организираме по такъв начин, че наистина да бъде работещ инструмент, който да установява дискурса на диалог. Един от важните въпроси е въпросът за регистрация на петициите, както и допустимостта. Спомните се, че комисията предложи три стъпки тук – на първо място, когато петицията се изпрати до комисията, вече се взима решение от страна на комисията дали това предложение да бъде регистрирано или не. Следващата стъпка е след като се съберат 300 000 подписа, комисията предлага да се направи формална проверка на правната допустимост и след това комисията решава дали да се предприемат действия по петицията или не. Според нас това е прекалено осложнен, прекалено бюрократичен процес, особено като се има предвид, че трябва да се спре след събирането на 300 хиляди подписа. А това е процес, който продължава да се развива. Опитахме се да включим две точки. На първо място, комисията трябва да провери дали петицията попада в приложното поле в обхвата на действие на Европейския съюз, дали Европейската комисия има право да предложи законодателна инициатива във връзка с съответната петиция, дали това отговаря на заложеното в член 2 на договор договора и така нататък. А ако петицията е допустима, това означава, че гражданите могат да започнат да събират подписи и не трябва да прекъснат след събирането на 300 000 подписа. Но ние не искаме да се противопоставяме на комисията с стотици предложения, които да дадем и да, те да бъдат затрупани с хиляди петиции. нашето предложение, всъщност това предложение от страна на гражданите, да бъде предоставено на комитет или комисия, която се състои от 7 представители на 7 различни държави членки. Това означава, че ще се проведат съответните дискурси, че въпросът ще бъде обмислен и те ще имат възможността да организират събирането на подписи. Това означава, че нашите действия ще бъдат много по-сериозни и ще се избегне второто препятствие от събирането на 300 000 подписа. На второ място стои въпросът за това, кой има право да подписва петицията. Според нас не е необходимо това да се обвързва с правото за гласуване или възрастта за гласуване в Европейския съюз. Тук не става дума за правно обвързващо решение за предложение. Знаем, че става дума и за младите европейци и младите хора също могат да отправят предложения, да правят петиции, независимо от това каква е възрастта им. Поради тази причина в гражданската инициатива предлагаме възрастта да бъде 16 години и на тази възраст вече гражданите да а, могат да правят предложения и петиции. Също така беше заложено в нашето предложение да се събират подписи от една пета от страните. Друг въпрос е как да се верифицират и проверяват подписите в крайна сметка. Според нас, тук не става дума за идентифициране на всеки един гражданин, тъй като тук действат и разпоредбите за защита на личните данни. По-скоро трябва да се правят произволни извадки от набраните подписи и да се провери дали петицията е подписана от граждани, които имат право на това и дали са, гражданите са се подписали само веднъж. По този начин процедурата ще бъде много по-упростена. И нека накрая да спомена нещо много важно. Не съм застъпил всички а, моменти. Работихме заедно с госпожа Лолис, както и докладчиците от комисията АВКО. Виждаме, че докладчик от комисията АВКО е тук и смятам, че ще продължаваме да работим качествено по това предложение. Само още нещо, което според нас е изключително важно, а именно какво ще се случи, ако са събрани 1 милион подписа от гражданите. Според нас тук трябва да има ясно разписани правни процедури. Няма да бъде достатъчно а, просто да изпратим на гражданите едно писмо, в което им благодарим за събраните подписи и да кажем няма да предприемем никакви действия по вашето предложение. Трябва да покажем ясно, че има висока оценка на свършеното от гражданите поне трябва да се проведе изслушване, което означава, че комисията трябва да покани гражданите и да изслуша тяхното предложение, техните аргументи на публично изслушване. Това за нас е изключително важен момент, тъй като в гражданското общество непрекъснато получаваме този въпрос. Какво ще се случи, като съберем един милион подписа? А проекто регламента на комисията е неясен а, по този а, въпрос и ние трябва ясно да кажем, че трябва да се проведе задължително публично изслушване накрая. Благодаря ви. Очаквам с нетърпение дискусиите и вашите изменения, ако имате такива. Благодаря. Eh, Благодаря. Госпожа Уолис сега ли иска да се изкаже или по-късно? Много благодаря, господин председател. Искам да подчертая казаното от господин Хефнер. Той говори за доброто сътрудничество между четиримата докладчици и аз смятам, че сме много близко до постигането на консенсус, имаме общ подход. Онова, което имаме сега в нашата комисия се отличава много малко от а, онова, което се обсъжда в комисията по конституционални въпроси, но по няколко важни теми. На първо място, нашата комисия винаги е смятала, че по отношение на петициите не е необходимо да има долна граница, долен прак на възрастта. Казва се, че трябва да окоръжаваме младите хора да участват в демократичния живот на Съюза и това искаме да се случи с правото на инициатива. Това не е право да се гласува, това е право да се подпише една инициатива, това е нещо съвсем различно. И всъщност няма сериозни основания защо да не окоръжаваме младите хора да участват в подобни инициативи. Мисля си, че нашата комисия по отношение на петициите винаги е подкрепила този принцип. Друг важен аспект за комисията по петиции е какво ще се случи в последствие с една успешна инициатива. Защото в такъв случай и най-вече в такива случаи трябва да имаме абсолютна яснота относно какво ще се случи, когато са получени 1 милион подписа. Трябва да има някаква ответна реакция. Много от нас смятат и си мисля, че комисията по петиции ще е на същата позиция, а именно, че парламента трябва да има позиция или възможност да изразява позиция в механизма на ответна реакция. Гражданите заслужават нещо от комисията, защото те се обръщат към комисията в крайна сметка, но няма основания да не участва и парламента. Например, чрез организирането на някакъв вид изслушвания, по възможност съвместно с комисията – това трябва да се направи и смятам, че ще бъде абсолютно непростимо, ако комисията по петиции с оглед на нейната история и опит не защитава тази линия. Ето тук се отличаваме малко от колегите от комисията по конституционни въпроси. Мисля си обаче, че този разнобой ще доведе до консенсус не в толкова далечното бъдеще, защото трябва да се опитаме да насърчим нези, които са преминали през този толкова сложен процес на събирането на 1 милион подписа. Още един въпрос. Как да се откликне на гражданската инициатива и дали този отклик трябва да е подобен на онова, което ние получаваме като ответна реакция, когато представим законодателна инициатива на комисията. Тези е, два въпроса, двете ответни реакции трябва вероятно да са едни и същи. Това са основните области. Мисля си, че ще успеем в крайна сметка да сближим позициите си. Естествено, искам да видя какво смятат колегите. Може би вашия принос ще ни даде пълен мандат. Ще даде пълен мандат на нашите колеги, на нас, на четиримата докладчици да преминем към преговори с другите институции. Естествено, стремежа да стигнем до споразумение в края на тази година може да доведе и до окончателно гласуване в пленарна зала през декември. Но този стремеж не трябва да е нещо като цел сама по себе си. Трябва да стигнем до онова, което е най-добро за нас, за гражданите на Европа. Благодаря. А континуацион... Благодаря. Сега Давам думата на представителя на комисията, а също и на председателството. Госпожа Зита Гормай е представител на комисията АВКО и трябва да гласува в другата комисия, така че ако сте съгласни и няма възражения, искам първо да дам думата на нея. Благодаря, уважаеми господин председател, Карлос, уважаеми колеги. За мен е чест да бъда днес сред вас. Знаем всички, че тази нова гражданска инициатива е много актуална тема. Много актуална темата е и след приемането на Лисабонския договор. Много е важно, че и двете комисии, комисията по петиции, по конституционни въпроси, благодаря на всички колеги, на Давите, секретарията и нашия секретарият, благодаря им за това, че направиха тези заседания възможни и за изготвянето на този доклад, който е плод на един сериозен консенсус. Благодаря и на комисията, защото те ни предоставиха едно проекто предложение, което представляваше добра основа за нашите разисквания. Разбира се, не мога да забравя всички хора, които ни помогнаха, Белгийското председателство, както и комисар Жевкович, които много подпомогнаха нашата работа. Наистина се надяваме, че Белгийското председателство и после Унгарското председателство ще покажат, че нашата работа е била много много а, важна. Пък и подготвителната работа по време на Испанското председателство показва, че всички заедно работим в една посока. Ако си спомняте, при последните избори за Европейския парламент 42% от гражданите гласуваха и по този начин, чрез този регламент, ние можем да предадем един инструмент, чрез който да се затвори тази ножица между европейските граждани и европейските институции. Наистина е изключително важно да се възползваме от този нов инструмент на демокрацията. По време на дебатите а, мога да ви кажа, че да, ние работим а, заедно и изкачат различни а, предложения, но Говорим за различен електорат, говорим за а, хора, които а, мислят по различен начин. Виждаме как ще се променят функционирането на институциите, виждаме как се работи в комисията по петиции и това са много-много важни въпроси. Просто искам да ви припомня, че а, Лисабонския договор в член 11 или не 4 не казва много по тези въпроси и за това върху нас пада отговорността за това как ще приложим разпоредбите на този договор. Да, имаме една обща цел която а, казва, че ние трябва да включваме гражданите в същото време да това да не доведе до много административна тежест. Това означава, че трябва да организираме и работата на своите комисии, защото е важно да разглеждаме европейските въпроси. Когато имаме няколко души от няколко различни държави, това означава, че наистина ще знаем какви са адекватните е, европейски проблеми. За нас е, е много важно и когато имаме представители на средните по големина държави, да имаме различните езикови версии, за да можем да да анализираме подписите, които са събрани. Да, много ви благодарим наистина за цялата работа, която беше свършена, но още нещо, което е много важно е да се съобразяваме с директивата за защита на личните данни на Европейския съюз. Тоест, тук възникват разнородни по своята същност въпроси. Вие вече споменахте проверката на допустимостта. Не им знаем колко е важен този критерий, защото в крайна сметка имаме 300 000 подписа и можем да кажем, трябва да ги проверим всичките, но трябва да сме наясно, че когато направим това, това почти ще бъде непосилно. Така че надявам в крайна сметка да намерим добро решение чрез това предложение за провеждането на публично изслушване. господин Ламасур, който беше съд докладчик, ме помогна много в работата на нашата комисия, както и господин Хефнер, госпожа Уолис. По този начин показахме, че ние можем да мислим по един и същи начин, можем да мислим сходно. В крайна сметка нямаме конкретни задължения. Да видим дали можем да покажем конкретни резултати след първата година. Но трябва да покажем, че можем да вършим качествена работа благодарение на консенсус. Ние го доказахме. Благодаря. Tan interesantes como siempre sus reflexiones. И ahora sí, continuamos con... Благодаря. Наистина беше много интересно вашето изложение. Сега искам да дам думата на господин Темел от е, комисията. Благодаря. Господин председател, е, първо нека да благодаря на докладчиците. Двамата докладчици от Комисията по петиции и двамата от Комисията по конституционни въпроси. Отлична работа са свършили те. Това беше един от най-приобщаващите процеси, тези преговори, които водихме. Имаме позицията на комисията и на парламента по това досие. Възможно е да се стигне съответно до консенсус на първо четене Чухме различни позиции и тук в залата, и в рамките на изслушванията. Искам да поговоря по някои точки, те са пет, които могат да създадат проблеми за комисията, различни аспекти на допустимостта. Смятаме, че по отношение на този аспект за допустимостта, например, е постигнат необходимия баланс и трябва да има проверка след получаването на 300 000 подписа и така. Пет съвсем кратки коментара. На първо място, публичните изслушвания – тук трябва да направим разлика между две неща. На първо място изслушване от страна на комисията. Ще има обмен на писма и така нататък, така че комисията няма нищо против това да се включи в текста. Комисията ще се срещне с организаторите, ние ще чуем какво е тяхното мнение. Това е нещо, което трябва да заявим е, ясно. На второ място разликата между подобно изслушване, за което вече говорих, и публично изслушване. Тук сме убедени, че комисията до известна степен мисля си, че това разчетох и в изказването на госпожа Уолис, Та, в този тип публични изслушвания комисията не трябва да има ръководна роля. Комисията е адресат, тя би могла или пък би могла да не бъде разглеждана като независима. Ние обаче трябва да следваме Европейския парламент при подобни изслушвания. Аз си мисля, че е, комисията по петиции или пък някоя друга комисия може да организира публично изслушване. Ако е възможно, това трябва да става в началото на процеса, за да може след това резултатите от изслушването да се отчитат и естествено комисията ще сътрудничи и ще следва парламента, но смятаме, че парламента трябва да е ръководеща институция тук още нещо, един от малките моменти, в които има известни различия между АВКО и ПЕТИ, двете комисии, паралелизма, който се опитвате да направите в изменение 46 между гражданската инициатива и резолюцията на Европейския парламент по силата на член 225. Можем да говорим по този въпрос, но смятам, че не трябва да отиваме твърде далеч по отношение на паралелите, защото в момента договора не прокарва паралели между тези две процедури. Казваме, че комисията би трябвало да отговори положително на резолюция на Европейския парламент, но това не е същото за гражданската инициатива. Така че не трябва да отиваме твърде далеч по отношение на паралелите между двете процедури. Имаме известни затруднения с формулировката тук. Третия ми коментар е свързан с бюрото за оказване на подкрепа, така наречения Help Desk. Комисията ще регистрира предложенията на гражданите, това е ясно. Ще оказваме помощ, подкрепа на организаторите, където има нужда от такава помощ. Ще се срещаме с тях, ако има такава нужда. Но не смятаме, че трябва да има отделен член по тази тема в регламента. Няма нужда от нещо подобно, тъй като комисията винаги прави нещо подобно. Ще има такъв хелпдеск, бюро за оказване на подкрепа, не трябва да има конкретен член. Тук четвъртия ни коментар е свързан с езиците. Темата не е лесна и трябва малко да се опитаме да опростим нещата. Позицията на комисията е да бъде максимално прост пункти в изказа си и да кажем, че в началото ще има регистрация само на един език. Комисията ще извърши всички проверки относно допустимостта и така нататък възоснова на един език, за да може комисията да отговори бързо, да откликне бързо и да направи бърза регистрация. След това организаторите могат да добавят допълнителни езици и преводи към регистъра и комисията, когато качва информацията на съответната веб страница в интернет, ще направи проверка, за да няма нещо странно, ако искате. Но не смятам, че трябва да има регистрация на всички езици, защото ще трябва да се правят проверки на всички езикови версии. Това ще отнема време, ще има проблеми от юридическа гледна точка, свързани с отговорността и така нататък. Така че си мисля, че сега е по-добре да приемем тази позиция, която е в текста на съвета и на комисията. И накрая последният ми коментар, то е по-скоро недоразумение относно техническите спецификации. Казва се, трябва ли да има делегирани актове или актове за изпълнение. Говори се за съответните технически спецификации, за събиране на подписите онлайн и така нататък. На първо място тук ще има опростяване, защото комисията ще предостави софтуер, който ще може да се използва, но няма да е задължителен. Той може да окаже помощ. Важно е да се разбере обаче, че правното изискване за информационната система за събиране на подписи е вече част от регламента, член 6.4 и не искаме да се добавят нови изисквания. Ние просто искаме да подпомагаме хората по технически път да включват информация в системата. Затова ние смятаме, че трябва да има актове за изпълнение, а не актове за делегиране, е, тъй като вече има съществуващ текст. Естествено, можем да чуем и другите позиции, но си мисля, че най-добрият път тук е да имам актове за изпълнение. Те няма да са задължителни, тъй като става въпрос за технически спецификации, но може да има малко по-различни технически спецификации, за които просто няма да може да има делегирани актове, не може да има задължителен характер тук за тези конкретни спецификации. Надявам се, че сте разбрали какво искам да кажа. Благодаря. Следващият е, оратор е представител на съвета. Искам първо да го поздравя с добре дошъл сред нас. Благодаря, господин председател, че ми давате възможността да се изкажа тук на това заседание по този важен документ, е, който знаете, че е много близък до сърцето на българското председателство. Поради тази причина ние приемаме с радост представенето на този регламент, който представлява една стъпка напред към приемането на този важен регламент една година след приемането на Лисабонския договор. Искаме да благодарим на докладчиците за работата, която са свършили и за доброто сътрудничество между тях и по време на неформалните срещи и на работните заседания, които имаше между трите институции. Очевидно ще продължат дискусиите по измененията в проекто регламента, за да се достигне до един приемлив компромис по всички ключови въпроси. Уверен съм, че ще успеем да отговорим на вашите тревоги в по отношение на много въпроси, но това, което виждаме, е, че ще има определени чувствителни и деликатни теми за съвета и поради тази причина ще ви призовем да работите в дух на компромис. Нека да се позова на някои от тях. Нещо важно за съвета Както може би вече сте забелязали в становището на съвета е проверката или верификацията на а, подписите, както и приложение трето на документа. Това предложение се отличава от оригиналното предложение в проекто регламента. Съвета предлага регламентът да бъде възможно най-опростен, но в същото време трябва да се удостоверява и правилността на информацията, която е посочена от страна на подписалите петициите. Това е нашата цел. Според проекто регламент е отговорност на държавите членки да проверяват самите подписи. Вие сами разбирате, че всяка държава членка ще трябва да се възползва от средствата, с които разполага и да взима предвид различни технически и правни обстоятелства. Поради тази причина през юни 2010 година дебатите, които бяха доста интензивни по време на съвета, показаха, че няма решение, което да отговаря на всички изисквания, на изискванията на всички държави членки. Това означава, че трябва да се вземе предвид националното законодателство на отделните държави, тъй като е много трудно да се наложат нови административни структури, които просто не съществуват на този етап, за да се проверяват подписите, които продължават петицията. Не искам да навлизам в прекалено много подробности, но възоснова на информацията, която сме набрали от държавите членки, съществуват такива, които разполагат с централизиран регистр на населението. Има и други, които трябва всъщност да проверят в кой от безбройните регистри трябва да проверят, за да верифицират информацията. Има държави, в които се дава номер като ЕГН, в други държави по такъв номер не съществува. Поради тези причини ни намирането на едно общо решение, както е заложено в приложение 3, се оказва непосилна задача. Исках да споделя тези свои опасения по отношение на приложение трето и верификацията и да спомена още два момента, които също могат да представляват проблем за държавите членки, а именно минималната възраст, както и периода за прилагане на този регламент. В същото време и председателството очаква с нетърпение бъдещото сътрудничество с докладчиците и с комисиите по време на срещите между трите институции, по време на триалога, така че да се достигне до едно предложение, което да бъде приемливо за всички страни и което да доведе до най-добрите резултати за гражданите. А това ще бъде най-доброто, което да направим в едно много ограничено време. Благодаря. Много ви благодаря. Сега ще дам думата на колегите, които поискаха думата. госпожа Неделчева. Е, господин председател, искам първо да благодаря на докладчика за неговата работа и в началото искам да посоча, че искам да взема отношение по гражданската инициатива. Важно е да се подчертае тук елемента на партиципативна демокрация и то много ясно, защото гражданите трябва да получат възможност да решават проблемите си на европейско равнище. Аз искам да се спра на някои точки, които бяха споменати вече от докладчиците, но и от представителите на съвета и комисията. Първо, искам да припомня две точки, които още не бяха засегнати в нашата дискусия. Първо искам да благодаря на докладчиците за това, че отчасти са възприели нашите изменения от комисията Либе. Ставаше дума за преброяване на гласовете и за националната принадлежност на лицата, които са предоставили подписите си. Също така предвиждането на възможност на граждани от трети страни да подписват петиции, обаче изборът между националност и местоживеене това не беше взето предвид и аз съжалявам, че се получи така. След това е, срокът за събиране на подписите, докладчиците знаят моето отношение към това. Искам да го повторя още веднъж. Аз е, съм склонна да приема срок от 12 месеца. Ако една инициатива е много актуална, тя засяга проблем, който директно интересува гражданите и мисля, че този срок ще бъде достатъчен за да бъдат събрани достатъчен брой подписи. След това искам да се спра на два аспекта, които комисията също засегна. По отговора на комисията, тук ставаше дума за събиране на 1 милион подписи в рамките на гражданска инициатива. Смятам, че срокът за получаване на отговор е много важен, защото гражданите очакват този отговор. Те е, са положили усилия за събиране на тези подписи и по тази причина не трябва да ги разочароваме. Срок за предоставяне на отговор от 3 месеца паралелно с инициативните правомощия на парламента, предвидени в договора, аз мисля, че това е нещо, което е напълно изпълнимо. След това един основен въпрос за всички. Публично изслушване, аз приветствам това и в съответните изменения се включват такива елементи във връзка с организацията, за да могат и организаторите да бъдат изслушани. И още нещо от решаващо значение, нашата комисия трябва да участва в дебата. Още веднъж припомням, че комисията по петициите има много богат опит в тази сфера. В тази комисия има директен контакт с гражданите и гражданите също от своя страна директно контактуват с нас, така че нашите функции, нашите компетенции са много добри в този случай, особено когато става дума за граждански инициативи. Още две точки искам да засегна. Централна тема прозрачност за финансовата подкрепа. Мисля, че трябва да избягваме едно, което и то е именно гражданската инициатива да се финансира от политически партии. Смятам, че политическите институции могат достатъчно средства за комуникация да използват и да бъдат чути, така че не трябва да използват гражданската инициатива като инструмент за това. Така че ние трябва да се придържаме към духа на гражданската инициатива, защо беше създаден този инструмент всъщност? Именно като инструмент за участие на гражданите в демократичния процес. И сега стигам до втората точка, която искам да засегна. Е, финансови прагове за гражданската инициатива. Искам тук да задам един въпрос и да изложа моето мнение на докладчика. Аз е, искам да попитам защо трябва да предвидим минимален праг за финансиране. Има изменения, които са насочени в тази насока. Това трябва да бъде установено чрез делегирани актове, но а, е, на какво трябва да се основаваме, когато а, е, установяваме този прак. Аз а, е, искам да призная, че тук имам големи резерви и тук два аспекта са много важни. Ако се знае, че под определен прак не се че под определен прак финансирането въобще не се разглежда и след това при прак над няколко хиляди евро това всъщност съответства на един месечен доход във Франция, но на няколко месечни заплати в България. Така че виждате, че мащабите в Европа не са еднакви и тук трябва да дискутираме малко повече. Тук възниква въпроса с прозрачността и с справедливостта между европейските граждани. Те имат достатъчно основно права в европейското пространство и ние не трябва с гражданската инициатива да създаваме инструмент, който да разделя гражданите. Обратното, той трябва да ги обединява, за да работят по-добре е, заедно. Благодаря, госпожо Неделчева. Госпожа Дебрун поиска думата. Благодаря. И аз искам да благодаря на докладчиците за положените усилия. Смятам, че работата подобри значително предложението на комисията, особено когато става въпрос за по-малко бюрократичния характер на процеса на регистрация и по отношение на допустимостта. Докладчиците се справиха отлично. Аз подкрепям това, което те предложиха, а именно да се каже, че тази инициатива на гражданите ще е подобна на законодателната инициатива на парламента или на съвета. Имам едно предложение за текст в преамбюлна точка 17, което е в тази насока. Мисля си, че това ще допринесе за прозрачността на този процес. Още нещо, което вече съм казвал пределно ясно. Чух казаното от комисията. Мисля си, че трябва да чуем повече от комисията за това какво смята тя относно организацията на изслушванията. Много е важно организаторите, които са успели да съберат повече от 1 милион подписа, да Стана свидетели на конкретни стъпки, а не само на едно писмо, в крайна сметка. По отношение на някои елементи, където моето мнение е малко по-различно, различно, сроковете 24 месеца според мен са необходими, а не 18 месеца. Това е сложен процес за хората. Има нужда от по-дълго време. За някои държави членки, освен това, е добре да имаме е, конкретен брой. 3 е, до 5 е, трябва да са тези държави, а не да е процент. Става въпрос за държавите, откъдето да идват вносителите на петицията. Приветствам факта, че снижихме прага на възрастта до известна степен. Комисията, онова, което предлагаше, беше абсолютно недопустимо. Аз не смятам, че трябва въобще да има лимит, ако ме питате. И ако трябва да съм откровена. Ако искаме хората да участват, много е важно въобще да няма прак за участието в подобни инициативи. По отношение на формата, отново сега имаме един по-разумен начин за събирането на подписи. Аз обаче не съм убедена, че националността трябва да се вписва в формуляра, който се попълва. Сега, къде моето мнение най-се разминава и къде трябва да изкажа своята позиция? Става въпрос за изключването на въпроса за постоянното местопребиваване. Когато говорим за Европа близо до гражданите, имаме ли предвид само онези, които са граждани на съответната страна? В САЩ говорят, политиците, че трябва да са близо до най-низките нива на обществото. Думата grassroots. Ние пък говорим, че трябва да сме близо до гражданите, няма значение какъв термин използваме, трябва да сме <laughs> близо до гражданите. Знаем какво си има предвид. Ако започваме да отграничаваме, да слагаме бариери пред онези, които са краткосрочно пребиваващи или пък дългосрочно пребиваващи, да им кажем, че те не могат да подписват една такава инициатива на гражданите, то ние ще изпратим един много-много отрицателен сигнал. Благодаря, госпожо Дебруин. Господин Бощинаро има думата. Thank you very much, Mr. Chairman. Много благодаря, господин председател. На първо място искам да поздравя съд докладчиците. Наистина работата, която са свършили е впечатляваща. Работата, която са свършили от името на Европейския парламент и в името на европейските граждани. Това може да е един пример за това как можем да процедираме в подобни случаи за в бъдеще. На второ място съществуват три въпроса, по които трябва да се проведат преговори между съвета, комисията и парламента. На първо място за броя на държавите членки. Второ, кой има правото да подписва гражданската инициатива тъй като, както чухме от съвета, съществуват различни мнения. И на трето място възрастта тук в парламента вече имаме добра изходна позиция, която да ни позволява да водим преговор с останалите две институции. Сега, по отношение на изслушванията. Уважаеми колеги, да не забравяме факта, че Европейската комисия доста неохотно се съгласява, не иска да а, има повече административна тежест на своите рамене. Поради тази причина смятам, че е по-добре в Европейския парламент да се организират тези изслушвания. Поради няколко причини. Защото ние сме а, източника, ние сме мястото, на което гражданите изразяват своите разнопосочни мнения. Ние сме най-доброто място да изпълняваме този свой ангажимент, да играем тази своя роля. Като не забравяме и е, мнението на заместник председателя на Европейската комисия, комисар Шевчович, смятам, че наистина парламентът е правилното място. И в тази своя роля комисията по петициите трябва да има водещ глас и това е моята молба към уважаемите колеги да подсилим своята роля в Европейския парламент, Комисията по петициите. И накрая една малка забележка. Добре, гражданските инициативи се отнасят до а, демокрацията с участие. Но, уважаеми колеги, ако партиципативната демокрация не изразява европейските политики и не променя към по-добро европейските закони и регламенти, това автоматично ще убие надеждите и мечтите на европейските граждани. За мен най-важното е да постигнем това въздействие върху европейските политики чрез е, гражданските инициативи. Не е просто да разполагаме с един допълнителен инструмент – и накрая да кажем на един милион души в Европа, ми извинявайте, събрахте тези подписи и какво от това? Ние трябва да имаме възможността да упражняваме въздействие върху европейското законодателство. Това трябва да е основната ни цел. И в постигането на тази цел ние ще служим на потребностите на европейските граждани – и ще получим и повишаване на ангажираността на гражданите към европейските институции. Благодаря ви за вниманието и още веднъж поздравления на съдо... към съдокладчиците. Много благодаря, господин Буштинаро. Merci, monsieur le président. Госпожа Грюние. Благодаря, господин председател. Аз съм абсолютно съгласна с колегата Бустинаро. Искам още веднъж да подчертая, колко много а, компетентност а, е концентрирана в нашата комисия. Една гражданска инициатива всъщност трябва да предлага шансове на всички граждани на Европейския съюз и за това аз още веднъж искам да подчертая важната роля на нашата комисия. Искам също да чуя какво ще кажат докладчиците в сянка, също и по изслушванията. Ние имаме достатъчно експертиза по допустимостта. Аз знам, че там има трудности, но в рамките на комисията по петициите е, е ясно, че когато при нас бъде внесена петиция, позиция и ние кажем на вносителя, че не сме компетентни, тогава виждаме колко разочаровани са тези граждани. И за това смятам, че при гражданската инициатива ще се случи същото, ще се получи разочарование на гражданите в бъдеще. Още нещо, гражданската инициатива е, ако не бъде разгледана поради това, че не включва достатъчно подписи, тогава предвиждате ли възможност тук в нашата комисия да бъде разгледана тази гражданска инициатива? Може би тук ние ще можем да действаме по различен начин. Тук бих искала да получа информация. Благодаря, госпожо Груни. Господин Ярец помоли за думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика. Аз Смятам, че темата, която разглеждаме е изключително важна. Участие на гражданите в демократичния процес, обаче тук има две големи разочарования, които бихме да предизвикаме от тях. Първо, гражданите да получат в късен момент, че гражданската инициатива въобще не е допустима. Тук има добри е, предложения да бъде изтеглена напред проверката за допустимост. Аз само моля да си помислим още веднъж тази граница да не бъде спускана много дълбоко. Аз е, мал малко по-остро представям нещата, но да не се получи така, че в Страсбург да срещнете е, много хора в парламента и така да се раждат нови граждански инициативи. Аз съм за едностепенното производство, но много ви моля да се е, стремим към компромис, е, така че да не се получава много ниско ниво и да има нещо като инфлация на гражданската инициатива. И вторият аспект е много важен. Ако всъщност има милион подписи, гражданите е, трябва да получат чувството, че ще бъдат чути и за това подкрепям колегите, е, които са за публично изслушване и за мен – е, всъщност е, партньора в е, този диалог за гражданите е Европейския парламент. И за това смятам, че при публичното изслушване Европейския парламент трябва да играе много голяма роля. Защо? Защото гражданинът чувства, че тук са неговите представители, които могат да му помогнат. И последният въпрос – искам да подкрепя това, което каза Паскал. Какво ще правим с тези инициативи, които са малко под границата от 1 милион подписа? всъщност тези инициативи няма да бъдат допустими като граждански инициативи. Аз желая нещо като автоматизъм, при който да се предвижда, че тези инициативи, при които за малко не достигат подписите, да се предоставя правото темата да бъде внесена под формата на петиция пред нашата комисия. Благодаря. За да приключим този дебат, сега ще дам думата на госпожа Уолес и на господин Хефнер съвсем накратко, моля ви, защото закъсняваме и имаме много петиции в дневния ред, които трябва да разгледаме. Госпожа Уолес ще започне. Съвсем накратко. Много ви благодаря за коментарите уважаеми колеги. Те демонстрират, че ние сме на правилен път. Някои колеги направиха полезни коментари на първо място идеята за противопоставянето на постоянно местожителство и гражданство или пък прага на възрастта. Това са важни въпроси. Колеги, моля ви да представите изменения чрез политическите групи или по съответния път защото ние трябва да проучим вашето мнение, да тестваме дали има политическа воля за нещо подобно. Трябва да ги предложим тези изменения и на вниманието на различните институции. Добре е, че колегите подкрепиха нашето желание да се определи ясна роля на парламента и на комисията по петиции в този процес – е, да включим комисията. Моля ви обаче да сме предпазливи до известна степен. Защо? Абсолютно правилно е, че Комисията по петиции трябва да има роля, когато имаме успешна инициатива. Нека обаче да сме предпазливи, когато говорим за ролята на Комисията по петиции при неуспешни инициативи. Ние се опитваме да изградим сега процедура за изпълнение, така че има известни тестове, които трябва да бъдат преминати, трябва да бъдат прекрачени някои граници, за да има успешен характер. Не ме разбирайте погрешно. Не ми се иска тази комисия да се превръща в нещо като кошче за буклук за провалени инициативи. Естествено, трябва да уважаваме стремежите и стремленията на гражданите, но трябва да има и ясна разделителна линия между онези, които са успешни като петиции, които трябва да получат пълноправно третиране и онези, които не са успешни. Затова ролята на комисията е важна и трябва ясно да очертаем нашата позиция тук. Някои е, хора ми казаха е, Даяна, ти като заместник-председател е, на парламента, защо възлагаш това на парламента? Тук ще има много големи разходи. Аз си мисля обаче, че трябва да не забравяме темата за ролята на парламента. Това е темата за участието на парламента. Е, благодаря за подкрепата и съм готова да работя с вас. Господин Хефнер, иска ли да каже нещо? Не, не. Е, ние започнахме официален дебат и сме благодарни, както каза и Даяна, за всички направени коментари. Ще изчакаме вашите изменения. Какво мога да кажа? Няма альтернатива между това да има задължителни изслушвания, направени от комисията и включването на парламента и в частност комисията по петиции. Ние като парламент не трябва да изключваме комисията от отговорността. Комисията е адресат на петициите и това ще бъде ясно, но Искаме определено да включим и парламента. Да предвидим участие на парламента и в частност комисията по петиции. Благодаря, господин Хефнер. Искам да ви напомня, че на 22 ноември в 9 в Страсбург ще разгледаме измененията. Така преминаваме към следващата точка, точка 7. Пор Уолтер Грис. Hay un problema con el micrófono, perdón. Decía que la petición número 7, presentada por Walter Grisi, de nacionalidad alemana, eh, en nombre de... Това е петиция номер 7, представена от Валтер Грици, от името на Гюнтер Модлингер относно нарушаване на директива 2003 от 2008 правна помощ при спорове с трансграничен елемент. Така, присъства ли вносителят? Не. Тогава господин Речик получава думата. Много благодаря. Тук става дума за имот в Испания. и щецът всъщност иска подава молба в Испански съд. Така че наистина може да изглежда така все едно тази петиция попада в обхвата на директива 2003 на черта 8. Но в същото време пък директивата определя само кои разходи се покриват, когато се даде правна помощ. Тя не се прилага в случаите, когато съда преценява дали да даде а, правната помощ или не. Такива случаи се управляват и се решават спрямо националното законодателство, както в случая а, и с Панското законодателство по член 12, член 5. И по този случай трябва да решим тази петиция да се смята за затворена, за приключена. Благодаря. Мистер, <laughs> Бин, Mr. Bill wanted the floor about this issue. What a pity that he was not here when uh, the... Господин Вилан, вие искахте да вземете думата? Не бяхте още тук когато комисията взе думата, но може би господин Виланд, вие искате да вземете думата. Аз а, трябваше за 10 минути да изляза и м, като че ли желая повече гъвкаво, защото а, може би би било по-добре да изтеглим петицията напред. Моя въпрос а, би бил следния. Доколко ние при предоставяне на а, финансова помощ за а, разноските по делото, а, можем да имаме упростена процедура, защото аз, например, нямам впечатление, че по отношение на различните видове разноски по делата, адвокатски такси и така нататък и рамката на възможностите на лицата, които търсят правна помощ, съществува някакво задоволително единно ниво. Аз живея в страна, където нивото на разходите е много високо. Също така има съвсем друго отношение между е, цената и качеството на услугата и когато е, това съотношение е по-малко, тогава вече ще трябва да се концентрирам основно върху доходите на лицата, които търсят правна помощ и ако се концентрирам върху тях, ще стигна до други изводи, е, защо? Защото е, той е, дали би получил еквивалентна по размер правна помощ в друга държава членка, това се поставя под въпрос. Така че аз искам да попитам дали тези, които водят спорове с трансграничен елемент и нямат средства за покриване на разноските по делото, не им биват накърнявани правата, защото стават всъщност жертви на различния стандарт в Европа. Европа на различното заплащане на услугите. Например, ако измерваме с такива мащаби в Люксембург, всеки ще получава помощ за а, разноските по делото, защото там а, доходите са високи. И всъщност един а, гражданин на Люксембург при никакви обстоятелства, колкото и нисък доход да има, той няма да иска да получи а, финансова помощ по разноските по делото в друга държава. И за това смятам, че съответният довереник при включване на съответните разноски за живота, от е, испанска гледна точка в този случай трябва да получи финансова помощ за разноските по делото. И всъщност и това е въпроса към комисията. Да, благодаря. Съжалявам. че не ви видях. Може би комисията, представителят на комисията, ще даде кратък отговор на вашия въпрос. Много благодаря. Какво казва директивата? Тя регулира най-вече процедурата, която се прилага. В директивата се предписват най-вече условията, при които се предоставя финансовата помощ. И националният компетентен орган, който решава да предостави тази финансова помощ, взима предвид финансовото състояние в отделните държави членки, защото там се предоставя помощта. От тази гледна точка смятам, че третирането на всички европейски граждани е справедливо и равно. Мистер Вилан? Господин Вилан? Извинете, аз правилно ли разбрах, че директивата гарантира, че някой, който има нужда от финансова помощ по разноски по делото, всъщност трябва да получи такава помощ в друга държава. Това ли беше вашия отговор? Um, is... Това, което казваме следното. Нека да цитирам член 5.3 от директивата, защото той дава пряк отговор на вашия въпрос. Там се казва следното. Държавите членки могат да определят прагове, е, след които е, страната може да поеме разходите за производството. Това казва директивата, няма какво друго да добавя. Да, господин Виланд. Още веднъж искате ли да зададете въпрос? Накратко, аз не съм доволен от отговора, че една страна може да предвижда прагове и да определя такива, това е ясно, обаче тези прагове не могат да бъдат валидни за всички държави членки. Ако, например, в една държава средния доход е 2000 евро и ако е, в друга държава се определя таван е, от 1000 евро, над който вече се предоставя помощ по разноски по делото, то тогава някой, който води правен спор, е, и живее в друга държава и в тази държава средния доход е 3000, а другата държава членка казва, че след 1500 е, евро всъщност е, настъпва тавана, то тогава какво се прави в този случай? И в този случай се получава примерно следното. Той получава 1400 евро и в своята държава той би получил помощ за разноските по делото, а в другата държава, където се води делото, той няма да получи помощ по отношение на съдебните разноски. И сега тази граница от 1000 евро в спор в собствената държава отнася ли се за хора, които водят дела в други държави или границата се приема границата, която действа в другата държава. Или трети случай. Държавата казва, ние признаваме че в една друга държава е, има друг стандарт на живот и за това ние е, предлагаме собствен модус на изчисление. И в първия случай ясният въпрос към комисията е дали тя е готова да извърши проучвания в тази сфера и ако е необходимо да бъде изменена европейската директива в е, съответна насока, а във втория случай е, ако той е верният случай. Смятам, че е, лицето трябва да получи е, помощ за разноските по делото в Испания и ако имаме третия казус, комисията е, би била добре да отговори дали тя смята, че така гросо модо във всички държави членки ще може да се определи някакъв среден таван, някакво средно равнище. Това е всъщност основ... сърцевината на моя въпрос. Терминар сте, este е, преди да дам думата за дискусия, преди да ви дам думата, за да дадете окончателен отговор в дискусията, искам все пак да ви изслушаме или да оставим въпроса открит? Съвсем кратък отговор на този въпрос. Директивата няма микрофон. В член 5 алинея 4 директивата предвижда онова, което току-що описахте – лицето може да се опита да докаже, че има право на правна помощ, макар че не отговаря на критериите, свързани с определения прак. Той трябва да се обърне към Националния съд. Тази оценка не се покрива от приложното поле на директивата. Искам да помоля да оставим тази петиция за сега без становище и да помолим комисията дали е, тя би могла, ако има все пак е, някакви пороци по тези разпоредби, комисията дали не би могла да внесе изменения. Благодаря. Да, господин Виланд. Добре, ще има ли тогава член на парламента, който да внесе такова искане? Искам обаче все пак да посоча, че сега няма да вземем отношение по тази петиция и ще внесем съответно искане пред комисията по темата, която засегна господин Виланд. Само да кажа, че разбирам какво казва господин Виланд и може би наистина трябва този въпрос да бъде разгледан и в другите комисии, по които се обсъждат гражданските въпроси и правните въпроси, за да видим как работи точно тази директива. Благодаря. Така чухме предложението на госпожа Уолис. Искам да помоля секретарията да изпрати искането до, до съответните комисии, така че те всъщност да могат да вземат решение. А, вие съгласни ли сте, господин Виланд? Добре, в такъв случай нека да преминем към следващата точка от нашия дневен ред. В външните отношения имаме три петиции, които са групирани заедно в точки 8 и 9 от дневния ред. Ще започнем с номер 9, подаден от господин Дейвид Пек, британец, от името на йоркския клон на кампанията Солидарност с Палестина – при възстановяването на финансирането за Израелския комитет срещу разрушаването на жилища. И сега господин Дейвид Пек е тук. Вие имате думата, господин Пек. Добре дошъл в комисията. Благодаря на комисията по петициите и за възможността да говорим по този въпрос. Ако не знаете какво представляват това, тази общност, тя е срещу разрушаването на жилища. И всъщност това е организация, която реагира срещу разрушаването на жилища в окупираните палестински територии. Разрушени са хиляди жилища и други десетки хиляди са заплашени от разрушаване. Нашата организация е възстановила 170 жилища от всички тези и може би това е просто капка в океана, като погледнем за какви разрушения става дума. Но в същото време ние говорим за 170 случая, в които имаме отпор от страна на съвместни действия на израелци и палестинци. По този начин ние постигаме едно много важно психологическо и емоционално въздействие. По този начин ние предоставяме образование и възможност за участието на гражданското общество и в палестинските територии в Израел за възстановяването на справедливостта и мира. Европейския съюз спонсорира проект на организацията от 2005 до 2007 година. Бяха предоставени конкретни предложения по програмата Партньорство за мир с цел разширяване на образователните възможности, възможностите за обучение и капацитета за възстановяване на жилища. Проектът беше отхвърлен. В предложителното писмо Европейския съюз заявява, че а, молбата отговаря на критериите, правните критерии, които, по които а, означава, че може да се излезе с положително а, становище. Имаше само една забележка в връзка с методологията и най-вече предполагаемата липса на участие от страна на палестинските партньори. След изслушването на тази, това становище през миналия септември, ние влязохме в контакт с Майкъл Дохарти и с комисията и проведохме много конструктивна дискусия а, заедно с него. Беше много ясно, че а, Организацията, кампанията работи много активно благодарение на финансирането, но в същото време организацията трябва да поддържа по-формални взаимоотношения с палестинските организации, за да може да се поддържат изискванията, да се отговаря на изискванията на програмата Партньорство за мир. Вече се отговори на препоръките и Нашите взаимоотношения са регистрирани в Министерството на вътрешните работи. Нашата програма ще бъде предоставена в цялостния си вид съвсем наскоро. Искам да подчертая, че Майкъл Дохарти много ни помогна в осъществяването на тази инициатива, за което му дължим благодарност. По същия а, начин а, това сътрудничество ни позволи да подпомогнем още една инициатива и ние получихме съответното финансиране, за да осъществим програмата. Има и един друг аспект, който е свързан с финансирането. Искам да го спомена. Аз съм научен сътрудник и разчитам на финансиране за по-голямата част от своята работа, външно финансиране. Знам колко неефективно е да се справя човек само с финансиране от един единствен източник. Важно е да има финансиране финансиране от различни източници, за да се осигури необходимата инфраструктура. Това, разбира се, са общите положения, върху които почива всяка една организация. А, има едно писмо от комисията и тук цитирам. Възхищаваме се на работата, свършена от вашата организация. Аз не казвам, че съвместното финансиране трябва да замести финансирането от един източник, но трябва да се запълнят съответните празноти в финансирането на тези инициативи. Това е коментарът към комисията. Важно е а, да се осигурява помощ за решаване на проблема между Израел и палестинските територии. Но тази работа е прекъсната и виждаме какво се случва с разрушаването на палестинска собственост и заграбването на палестински земи. Виждаме, че протестирането не върши работа пред държавата Израел. Важно е Европейския съюз да вземе по-категорична по позиция и да осигури по-сериозно финансиране за подобни проекти. Благодаря. Much, so to... Благодаря, господин Пег. Сега ще дам думата на Майкъл Дохарти от комисията. Благодаря, господин председател. Благодаря за добрите думи, казани от ИКАД. Няма какво да се добави спрямо казаното от Девид Пег. Мисля, че успяхме да установим, че ICAB не получи финансиране през 2007 година не заради проблеми с организацията, е, сега, между другото, имаме съдебно дело, заведено срещу комисията по силата на съответната директива. Комисията по петиции през септември миналата година обсъди този въпрос и от тогава успяхме да е, заделим допълнителни средства за нашата делегация в е, Израел. Планираме ги по проекта защита на човешките права. Те ще отидат основно за два проекта, един от които е проекта ICAD. Това е, е почти същия проект, но малко по-различен от този през 2007 година. Целта му сега е да улесни е, строителството в е, окупираните територии, източен Иерусалим, да възстанови разрушените сгради. Освен това, в Рамала се срещнах с госпожа Шуар, която е ръководител на службата, свързана с палестинците и повдигнах въпроса за регистрацията на ICAD. До сега не съм получил отговор, не знам дали ще успея да постигна отговор, но няма какво повече да направим по въпроса. Мисля си, че е, ще се стигне все пак до развитие по отношение на даване на регистрация за различни НПО. За следващите две години, от 2011 до 2013, успяхме да увеличим е, Финансирането за организациите, които се занимават с човешки права в Израел от 900 хиляди на 9 милиона и половина. много често имаме молби, които получаваме от израелски и международни организации за защита на човешките права. Много трудно се преминава бариерата за финансиране. Там, за разлика от други страни, и накрая по отношение на съфинансирането, това е нещо, което отговаря на политиката на комисията за финансиране винаги искаме да се получи някаква финансова подкрепа в допълнение към нашата. Това обаче не е нещо, което може да стане сега в близко бъдеще. Благодаря. Госпожа Алкен поиска думата. Много благодаря, господин председател. Благодаря и на комисията за отговора, който даде. Наистина за нас беше почти шок да чуем, че тази организация, тази неправителствена организация за наблюдение на случващото си в Израел е загубила своето финансиране, че на организация като Айкад вече не е там. Тази организация е толкова добра, радва се на такова доверие и много от нас се възползвали от информацията, с която тази информ... организация разполага в парламента в Дания, когато работех там. Ние често работехме заедно с тях в Иерусалим и за нас наистина беше истински шок. Не, че вие, че някой друг е взел това решение, така че сега наистина искам да изразя своето доволство за тази промяна в позицията ви. Какво е важното в тази позиция? ни от Европейския съюз плащаме, плащаме, плащаме, а те рушат, рушат, рушат, после пак плащаме, те си рушат. А те трябва да си плащат според разпоредбите на международното право. когато се разрушават жилища, къщи в окупираните територии, нещо, което не трябва да се прави въобще. Ние ли трябва да плащаме? Израел трябва да плаща, а не нашите данакоплатци. Да но нашите дънакоплаци са били винаги обременени с, с тази нервност, с тази притеснителност, но то комисията, о съвета, да не направим нещо лошо на Израел, трябва да подкрепяме всичко, което те правят, си мислеха те. И затова съм изключително щастлива, че тази организация възстановява своите позиции и се надявам и просто си мисля, че не трябваше тя да е първата, на която да се орежат средствата. Много е важно да чуем, че има подкрепа за тази толкова важна организация. И за да приключим, искам да дам думата на господин Пек за две минути. Аз казах всичко, което исках да кажа. Това, което каза Маргрете, също е в полза на моята теза. По отношение на непрекъснатото финансиране, надявам се, че комисията ще продължи да проучва възможностите за такова финансиране. Майкъл току-що говори за това. Знам, че комисията иска да се направи нещо в тази връзка, но нещата не търпят отлагане сега, докато седим, има нужда от финансиране и трябва да се направи нещо по този въпрос. Да, благодаря. И виждаме, че има компромис, виждаме, че има ангажираност от страна на комисията. Сега тази комисия а, се счита за, за приключена, защото чухме какво е мнението на комисията. Сега имаме още една коми... а, петиция от госпожа Анхалан, британка, от името на кампанията за солидарност с Палестина от Брайтън и Хоув с 11 подписа, свързани с, с споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Израел. Имате думата, госпожо. Хоув. Халам, извинете. Благодаря, господин председател. Благодаря за възможността да представя тази петиция от името на кампанията Солидарност Палестина от Брайтън и Хоув. Тук отново отразяваме мнението на, на увеличаващото се опасение в гражданското общество в целия Европейски съюз. Именно на опасение е свързано с неспособността на Европейския съюз да реагира качествено на погазването на правата на човека в Израел. Чуваме, че са необходимо политически промени в Израел, за да се достигне до край на този конфликт. Също, също така обаче искат и от международната общност да се намества. Ние сме най-големия партньор търговски на Израел и като такъв Европейския съюз има много инструменти за въздействие. Европейския парламент трябва да се възползва от всички инструменти, с които разполага и в съвета, и в комисията, за да прекрати временно търговските взаимоотношения между Европейския съюз и Израел. Какви са нашите доводи? На първо място Израел потъпква непрекъснато изискванията, свързани с спазването на правата на човека според член 2 на споразумението между Европейския съюз и Израел. Виждаме какво се случва в ивицата Газа и на западния бряг. Според адвокати и неправителствени организации в Великобритания, неспособността да се отговори на подобни потъпквания на правата на човека означава, че и ние сме противоречие за член 2. Тук става дума и за огромни а, финансови ползи за Израел тук имаме нарушение и на член 11 а, върху от договора, в който става дума за ценностите на Европейския съюз, за спазването на демокрацията, основните човешки свободи и права. Това означава, че има мълчаливо съгласие с действията на правителството на държавата Израел – това показва много за ролята, която Европейския съюз играе а, при спазването на правата на човека. Ако ние сме приятели на Израел и потъпкваме тези принципи, това означава, че ние подкопаваме собствените си ценности и те не са застраховани от пропадане в самия Европейски съюз. Сега на трето място стана дума за данокоплаците от Европейския съюз. И съществува такова споразумение между Европейския съюз и Израел, т.е. има определени тарифи, по които се търгува с Израел. Всички тези права за Израел проистичат от тези правни разпоредби, които са заложени понякога от самия Израел. Това означава, че има огромни разходи за европейските дънакоплатци, които плащат за разработването на инфраструктура. Да речем, през 2009 година Европейската комисия харчи над 500 милиона евро за проекти в окупираните територии а държавите членки допринасят и с още средства. Това обаче не означава, че е, европейските данакоплаци получават възстановяване на своите средства, когато тази инфраструктура започва да се използва. Не мога да подчертая е, достатъчно колко важно е да се премине отвъд е, простото изразяване на неудоволствие от това, каквото се, от това, което се случва в Израел и това, което прави израелското правителство. Тук става дума и за взаимоотношенията с останалата част от света, като че ли Израел получава възнаграждение за, за, за жестокостите и зверствата в окупираните територии. В същото време ние имаме своите дипломати в европейски, от, от Европейския съюз. Действията на тези дипломати нямат необходимото въздействие. Палестинските граждани а, се смятат за изоставени от страна на Европейския съюз. Нашите усилия в продължение на десетки години се провалят. Израел се държи като колонизатор, чието действия не биват ограничавани от дипломатически натиск от международната общност. Поради тази причина искаме да помолим Комисията по петициите и Европейския парламент възможно най-спешно да направи всичко възможно по своите сили, да промени европейските политики, така че да се постигне временно прекратяване на споразумението за търговия между Европейския Европейския съюз и Израел, докато Израел не започне да спазва изискването на международното право. Благодаря. We are going to give the floor Mr. Ricardo, Ricardo Sari. Благодаря, господин Рикардо Сари. Thank you very much. Thank you very much. Um... Благодаря. Благодаря на госпожа Халам за презентацията. Знаем каква е вашата позиция. Знам, че гражданското общество до голяма степен ви подкрепя. Не сме напълно съгласни с тона и с мярката, която прилагате. Вярно е, че в споразумението за асоцииране споменава човешките права. Вярно е, че те са една от основните ценности на Европейския съюз. човешките права са в основата на нашите отношения с Израел и другите партньори от Близкия изток. Разбирам, че вие смятате, че трябва да се прекрати търговското споразумение с Израел, защото това ще ги накара да действат по-хуманно. Ние смятаме точно обратното. Търговските връзки са основата на нашия диалог с Израел – и трябва да вървим по търговски път, ако искаме да постигнем някакви резултати. Ние нямаме друг път пред а, а, Израел. Трябва просто да се срещаме с тях и да подчертаваме каква е нашата позиция. Между другото, имаме регулярни срещи. През септември имахме среща на групата по човешки права. Там обсъждахме отношенията с Израел. Да се надяваме, че през декември ще има заседание на подкомисията, свързана с политическия диалог. Там ще се говори за човешки права. Ще има политически диалог с Израел. Без инструментите, които можем да използваме като лостове, за да прокараме нашата позиция без поразумението за асоцииране. Няма как да има диалог с Израел. Разбирам, че това е дилема. Но нашата позиция е много по-различна от това, което вие предлагате. По отношение на засилените отношения, вие споменахте това съвсем накратко. Опитваме се да включим това като условие за нашите отношения с Израел в а, съответния текст, който послужи за основа на нашите отношения с Израел през 2009 година не се включи нещо подобно. Знаете какво се случи в Газа. Казахме, че такива засилени отношения с Израел ще има само ако се стигне по-напред по отношение на мирния процес. Всичко, което искате да постигнем, можем да постигнем само възоснова на споразуменията, които имаме с Израел. С две думи. Благодаря. Госпожа Уолис поиска думата. Мистер Тейлор След това, добре. Господин Тейлър поиска думата. Ако искате думата, може и сега, но давам думата на дамата и така дамата има предимство. Извинявайте, не исках да предредя господин Тейлър непременно. Знам, че той изразява голяма подкрепа по този въпрос. Просто исках да отбележа някои моменти, докато слушах представителя на комисията. Аз бях сред хората, които станаха наблюдатели на подробните правни съвети, които бяха изготвени от страна на Британската адвокатска колегия, представящи основанията за предприемане на действия срещу нарушаването на правата на човека, клауза заложена в споразумението за асоцииране. Въпросът е дали сме тръгнали по, по практическия търговски път, нещо, което, върху което комисията а, говори преди малко. Но наистина има много важни въпроси, повдигнати от това правно становище. Искам да получа уверение от комисията, че са го разгледали внимателно, защото от правното становище става ясно, че има не само правни задължения и за израелската страна, а и за Европейския съюз. И когато виждаме, че една от нашите държави партньорки явно нарушава правата на човека. Споразумението предвижда механизъм, който да бъде задействан, е, за да се предприемат действия спрямо такова едно нарушаване. Тук имаме и възможността да свикаме специална комисия, която да разгледа този въпрос. Не смятам, че е направено това, а това е едва първата стъпка. Затова изразявам своето очудване, че не се разглежда въпроси от тази гледна точка. Поне на мен винаги ми се е струвало, че да, наистина това, което се случи в каза, беше ужасяващо но в същото време има и мнозина е, индивидуални лица, които притежават жилища или имоти в палестинските територии, които ежедневно биват лишавани от възможността да се е, възползват от своя имот, нямат достъп до питейна вода и наистина техните права биват погазвани във всички степени. И ако не направим нещо по този въпрос, ми се струва, че там има голяма група хора, които могат да предприемат индивидуални правни действия срещу Европейския съюз. И тогава ще изглеждаме в доста глупава позиция. Много благодаря, госпожо Волис, господин Тейлър. Благодаря, господин председател искам да дам отговор на коментара на комисията. Те не са съгласни, че рецептата за намирането на решение е онова, което се казва в а, петицията. Те казват, че това споразумение им дава лост инструмент за диалог. Инструмента, за съжаление, май е доста поустарял и не отговаря на реалността, особено като погледнем действията на Израел срещу Палестина. Това не е петиция срещу Израел, това е петиция в подкрепа на международното право. Това ние като парламента трябва да подкрепим като позиция. Ако не защитаваме международното право, то какво защитаваме тогава? Сега, нека да смекча малко тона. Преди две години и половина госпожа Халам, която е от моя избирателен район, представи петиция пред нашата комисия днес, почти в началото на 2011 година, разглеждаме тази петиция. Нашата комисия разгледа и прие петицията – тя беше прехвърлена на Комисията по външни работи. Това стана през юли 2009 година. Защо препратихме тази петиция към Комисията по външни работи? Защото това е комисията, която има правомощията да откликне. Само, че тази комисия, за съжаление, въобще не разгледа този въпрос. От юли 2009 година, съответно, тази петиция на моя избирателка е просто в задънена улица. Разбирам, че темата е проблемна, разбирам, че за някои хора темата ще е проблемна. Сега обаче сме в задънена улица. Няма движение, нещата на никъде не отиват и така стигаме до въпроса дали нашата комисия си върши работата. Малко е глупаво да пише, че ние отговаряме на исканията на гражданите, на техните проблеми, пък да не правим нищо. В крайна сметка подкопаваме доверието на гражданите. Каза се тази сутрин, че когато говорим за гражданската инициатива, не трябва да повдигаме твърде големи очаквания у гражданите, това си е едно доста закономерно и релевантно притеснение. Изглежда нещата не са такива каквито трябва да са в Израел и Палестина. За това искам да ви приканя да помислите и вие, господин председателю, какви действия трябва да се предприемат. За момента, един от начините по които може да се процедира е да се опитаме да променим процедурата. Не да съдим Израел, да, не да отиваме там, не да казваме къде те са прави и къде криви. Защо да нямаме една кратка пленарна резолюция, има възможност за това в правилника за дейността на парламента, в съответните регламенти. Аз предлагам от името на комисията по петиции да внесем една кратка резолюция, в която да кажем какво е забавянето, какво е съдържанието на тази резолюция и да поискаме от комисията да каже какво ще се прави от тук нататък. Това е начин да покажем, че ще се действа решително. През юли се опитахме да прехвърлим петицията пред Комисията по външни работи, нещата не проработиха, Петицията отново я разглеждаме тук в Комисията по петиции. Аз ви моля определено за сътрудничество. Госпожа Алкен. Yeah, but, we have... Много благодаря. Тук разполагаме с две много сериозни петиции, които са групирани заедно. И наистина трябва да помислим дали това е въпрос за Комисията по външни работи, защото тук се става дума за правни въпроси. Не става въпрос за бойкотиране на Израел. Става дума за правна постановка. Имаме също така на петиция за партньорско споразумение. Тоест, трябва да се замислим дали нашите изисквания към Израел не трябва да бъдат изразени по-ясно, защото в крайна сметка Израел е демокрация. Държавата Израел е съвременна, модерна цивилизация и демокрация. Тоест, ако те не спазват критериите на търговското партньорство, което е правен въпрос, ние можем да поискаме отмяна на това споразумение, защото не сме удовлетворени от него. Разбира се, не можем да ги третираме по по-различен начин, защото тук имаме такава ситуация. Това е демокрация. Но тук имаме и този въпрос за заселването. От самото начало, може би, това заселване може да се счита за незаконно. От тази лято господин Крис Дейвис изразяваше такова опасение за това, че проектите за заселването не могат да бъдат част от това. Ние трябва наистина да проследяваме какво се случва с тези проекти по заселването, да видим какво става там. Защото понякога наистина там възникват проблеми и ако се натъкнем на такива проблеми, може би споразумението трябва наистина да бъде прекратено. Наистина трябва да има проследяемост при тези проекти. Тук в отговора е езикът е много ясен и все още не виждаме нищо да се случва. Информирана съм, че 75% от тези проекти, които продуктите, които се внасят, всъщност са продукт на, са произведени в тези проекти по заселването. Тоест, наистина трябва да направим тази проследимост, за да можем да видим дали се спазват разпоредбите на това, което сме договорили. Поради тази причина искам да призова комисията да а, бъде малко по-уверена и малко повече да проверява своите отговори, не да си говори на изуст. Благодаря. Да, благодаря. Трябва да преминем и към следващия въпрос, така че а, сега съвсем а, кратко давам думата на госпожа Грюнинг. Благодаря, господин председател. Искам все пак да посоча, че желая Комисията по външни работи да вземе отношение преди ние да вземем решение. И предвид пленарното заседание, аз смятам, че още веднъж да говорим за това и то с координаторите, ако това е възможно. Така че аз предлагам днес да не вземаме решение, да оставим случая открит и да изчакаме отговора на Комисията по външни отношения, те да вземат решение, след което ние да вземем нашето решение. Да, както госпожа Окън поиска също на заседанието на координаторите. Аз мисля, че бихме могли да процедираме по този начин, както решихме днес на заседанието на координаторите, а именно тези теми, свързани с Израел, да бъдат обсъдени в бъдещ момент и бихме могли да използваме този момент още сега, ако не получим отговор от АФЕД. Аз смятам, още веднъж искам да кажа, че това не се отнася до а, външната политика. Става дума за правното основание за нашата дейност. И а, както беше казано на заседанието на координаторите, тази тема ще остане открита, ще се занимаем с нея в бъдеще. Две минути за господин Пек, след което ще приключим темата и преминаваме към следващата точка. Okay, thank you very much. I'll be very brief. Благодаря. Съвсем накратко ще обобще казаното тук. Става въпрос за юридически аргумент. Не говорим за политически действия. Израелските селища в палестинските територии участват до голяма степен в земеделската продукция, която се изнася за Европейския съюз. Това обаче са незаконни селища. И си мисля, че ако приемаме земеделска продукция от тези израелски селища, ние подкопаваме демократичните права и човешките права в Палестина. Тези продукти са незаконни и точка по въпроса. Ние не трябва като общност да участваме в търговия с такива стоки. Благодаря. Само пункто, пункто номеро... Благодаря. Сега преминаваме към точка 12. Така че ще прескочим а, две точки в дневния ред. Точка 12 и тя включва изслушване на изявлението на господин Петър Хъстингс, Европейски надзорен орган по защита на данните. Става дума за публичния достъп до документи на Европейския парламент, на съвета и на комисията. Много се радвам, господин Хастинг, че сте сред нас. господин. Благодаря, че ме поканихте да говоря тук пред вас. Тук става дума за публичния достъп до документи и най-вече проект установището, което беше изготвено от страна на госпожа Хастингс. През юни тази година, 29 юни, съдът излезе с едно дългоочаквано решение в, в, в връзка с един ключов случай за това как най-добре могат да се съчетаят правилата с защитата на, между защитата на личните данни и правилата за а, публичен достъп до документи. Тук става дума за тълкуване от страна на ADPS, което беше направено в миналото. В момента го работим по един редактиран документ, по нова редакция, документ, който да предостави насоки за европейските институции и органи за това как да осигурят прозрачност, като в същото време спазват правилата за защита на данните. Очаква се тези документи да бъдат публикувани до края на тази година. Нека да подчертая в този контекст, че съдът и решението на съда беше пределно ясно за уреждането на този случай. Но в същото време да остави много въпроси без отговор не предоставя достатъчно насоки за това как европейските институции практически трябва да решават подобни проблеми. В с оглед на решението за Баварен Лаген, ние всъщност трябва да вземем наистина предвид и защитата на данните, която може да бъде постигната най-добре, ако европейските институции действат проактивно спрямо тези теми. Това означава, че институциите трябва да вземат предвид нуждата от откритост и то на един много ранен етап. И да правят ясно, да още в момента при събирането на данните, дали тези данни могат да бъдат публикувани и да са обществено достояние. Когато се взима решение за предоставянето на данни и тяхното а, използване от страна на широкото общество, трябва да се взимат предвид и регламентите и разпоредбите в връзка с ползването на това, на тези данни. Но трябва да се вземе предвид и друг регламент. And even more so. Регламент 45 от 2001 година в който става ясно какви трябва да са правилата, когато такова решение се вземе на по-ранен етап. Разбира се, такова разкриване се позволява само когато това представлява пропорционална мярка. Това беше подчертано и днес, и в този случай от съда при едно много важно решение, заето тази сутрин, при случая Мартин Шеке, когато ставаше дума за посочването на конкретни данни при земеделските фондове. Съдът подчерта, че трябва да се постигне подходящия баланс при подчертаването и спазването на публичния частния интерес. Това изисква анализ на всички налични обстоятелства при всеки конкретен случай. Но както и проистича от дискусиите при редактирането на регламента, има все по-ясно съгласие, все по-очевидно съгласие, което бива изразено и от решението на съда днес, че в редица случаи когато става дума за постигането на баланс, институциите клонят към разкриването на данните, особено когато става дума за професионални а, данни, когато става дума за експерт, да речем, който представя данните и резултатите от свое проучване, когато става дума за обществена фигура, която действа в точно тази своя роля – този човек трябва да приеме факта, че ще бъде подлаган на по-внимателно критика и разглеждане от страна на обществото и това показва съдебната практика на съдилищата в Страсбург и в Люксембург. Има такива случаи, в които данните стават обществено достояние заради използването на блок в интернет. В същото време обаче трябва да се въздържаме от разкриването на лични данни в някои специфични а, случаи, когато ще навредим на човека или на свързани лица. Лицето трябва да има възможността да даде своето мнение или становище на съответната институция в тази връзка. Тези общи насоки трябва да са водещи, когато и институциите разработват своите проактивни подходи. Искам да подчертая, че институциите вече са задължени да бъдат проактивни. И тези задължения проистичат от принципа на откритост, на добро управление, на добро администриране, които са заложени в член първи на договора за Европейския съюз, договора за функционирането на Европейския съюз и хартата за основните права на човека. Тоест, институциите наистина трябва да бъдат проактивни и това се подчертава и от Европейския омбудсман в реч изнесена пред вашата комисия, изнесена на 29 септември тук пред вашата комисия. Смятам, че институциите ще направят всичко възможно, за да спазят това свое задължение. Ние в момента участваме в триалога между съвета, комисията и парламента, за да видим как най-добре да се прилагат тези правила. Но един проактивен подход не е толкова лесно приложим от страна на гражданите. Поради тази причина той се допълва от правото, което гражданите имат да поискат такова публикуване на данните, когато е, това е необходимо. Сега с тълкуването и решението, дадено от страна на съда в случая Баварен Лаген, достъпа до документи, които съдържат лични данни, изглежда доста ограничен. И в доста случаи зависи и от много условия, които практически стават доста а, така трудно преодолими. Ако не става дума за активно разкриване на информацията, която току-що споменахме, а, дадено лице има нужда от достъп до тази информация, то трябва да предостави необходимата обосновка или аргументи, чрез които да докаже нуждата от достъп до такива данни. Тук виждаме, че не са достатъчни принципите на прозрачност, да речем. И ето защо по време на първата реакция и отговор през юни казах, че решението на съда подчертава значимостта на настоящото преразглеждане на регламента за обществения достъп, като по този начин ще се достигне до по-съществени и важни насоки. Поради тази причина смятам, че от особено значение да се а, редактира регламент от 2001 година по такъв начин, че гражданите да имат достъп до лични данни, които не са обществено достояние, но при които има справедлив баланс между интереса на обществото и интереса на съответния индивид. И в такива случаи, тези, които споменах по-рано, данните, които се отнасят до професионалната дейност на въпросното лице или пък обществена фигура, която действа в своята обществена роля или когато имаме съгласие от страна на съответното лице, не трябва да има изискване да се дават конкретни причини. Поради тази причина, след обсъждането Баварен Лаген има още по-ясно изразени причини да се промени регламента в тази насок. Измененията които а, бяха предадени на пленарна сесия пред на 11 март, направиха точно това. По този начин подобрихме правилата, получихме насоки, които бяха много по-съществени и дават право на гражданите, които да подават съответните моби до омбудсмана или до съда А докладът на комисията Либе от 12 май, както знаете, подкрепи изменението, въпросното изменение. Изменение 44-то. Според мен предложението за изменение, предложено от вашата комисия, нещо, което видяхме през юли 2010 година, изменение 10 определено представлява подобрение стъпка в правилната посока, но отново липсва правилния баланс между прозрачността и личните интереси на въпросното лице. Поради тази причина препоръчвам на комисията по петициите да подкрепи доклад от пленарната сесия на 11 март. ...2009 година и ако имате все още въпроси, ще съм, ще, ще съм доволна, мога да, да отговоря. И се надявам текстът да може да достигне до вас този следовят. Благодаря. Наистина беше много интересно да чуем господин Хастингс. Не знам дали някой от колегите тук а, искат думата, за да се изкажат. Госпожа Грюник. Oui, merci, президент. Благодаря, господин председател. Благодаря и на господин Хъстингс за това, че последва нашата покана и дойде тук. За съжаление, моите колеги не могат да бъдат тук. Ако се проявява интерес към а, въпроса за достъп до документи, аз бих предоставила съответната информация. Сега обаче искам да поставя един кратък въпрос. Става дума за баланса, за равновесието, което вие засегнахте. От една страна прозрачност, от друга страна защита на данните. В случая Бария Лага, дали не може да бъде предложена една по-точна дефиниция на данни и документи? Какво са данни и какво са документи, за да можем да определим точно какво е публично и какво попада в е, частната сфера? и смятам, че текстовете би трябвало да бъдат преработени точно в тази насок. Позволете ми да отговоря на английски, тъй като има превод. Въпроса за определението на термина документ също е част от преразглеждането в момента. Знам, че омбудсмана, заедно с други хора, критикувах предложението на комисията относно новата дефиниция, независимо дали става въпрос за риск за намаляване на приложното поле на целия регламент или не. И аз съм съгласен с тази критика. Мисля, че трябва да дадем ново определение на термина документ, за да видим как ще се третира и понятието лични, личен документ. На второ място, настоящото изключение по тази тема е свързано с ам, изклю... с а, проблем в а, а, Европейския надзорен орган по защита на данните. Стигнахме до един много сериозен анализ по много различни въпроси, които трябва да бъдат разгледани много подробно. Едно от исканията е да се демонстрира защо има нужда от подобна информация и това на практика създава голяма доза несигурност, има нужда от много работа и вероятно ще доведе до непропорционални резултати, които ще бъдат за сметка на необходимостта да се установи един крехък баланс. Както вече ви казах, съда даде ясно решение, но не даде насоки за това как трябва да се справим с тази трудна задача. Регламентът за защита на данните трябва да предостави решение за структурни положения като цяло. И тази разпоредба се използва в ограничени случаи, но не е създадена за да даде отговор за това как ще се постигне крехкия баланс относно публичния достъп. Така че искам да ви благодаря за това, което казахте. Благодаря господин Хастингс. Някой друг има ли въпрос? Благодаря ви за посещението в комисията по петиции. Надявам се, ще дойдете още веднъж е, следващия път. Е, Нека сега да продължим по дневния ред. Точка 10. Това е петиция, внесена от Йорес Ден очевидно с нидерландско гражданство. Е, но всъщност се оказва, че той действително се е гражд... нидерландски гражданин. Тази петиция е подписана от 17 е, е, души. Става дума за минен проект в Централна Полша. Благодаря, господин председател, уважаеми членове на комисията. За нас е чест, че имаме възможност да говорим пред комисията по петиции. Благодаря за поканата. Greenpeace е една световна екологична организация и в контекста на насърчаването на глобални решения спрямото замърсяване, ние сме изправени и пред въпроси от местен характер, които са обаче с глобално значение. И един от тези въпроси е миния проект Томиславице в Полша. Ще дам думата на колегата Иво Лош от Greenpeace Полша, който ще говори от името на всички тези, които подписаха петицията относно открития рудник Томиславице. Благодаря. Уважаеми членове на Комисията по петиции на Европейския парламент, още веднъж благодаря ви за поканата да се изкажем днес пред вас. Петицията е свързана с цял набор от екологични, културни и економически проблеми, които биха могли да бъдат породени в Полша от един минен проект за лигнитни въглища, който се нарича Томиславица. Аз започнах да участвам в движението срещу този рудник през 2008 година. От тогава насам се срещнах с кмета на най-близкия град с земеделски стопани, с техните семейства и с учени, които съвместно протестират срещу проекта. Видях, освен това, до каква степен са засегнати областта и нейните граждани от тези минни проекти, но още много има какво да се направи. Всички тези хора, използването на единна позиция, говоренето с един глас, битката им представлява битка за тяхната родина с всичките си екологични и културни стойности. Опитваме се да спасим един ценен природен обект в централна Полша. Това е езерото Гопло, което е част от мрежата Натура 2000 и което е место обитание на много защитени и застрашени видове. Това езеро има изключително голямо екологично е, значение и е важно и от е, историческа гледна точка. Там е замъка на полския крал Казимир Велики. Сега полското природно и културно наследство е застрашено от изграждането на рудник за лигнични, лигнитни въглища близо до езерото. Много хора, включително кметове, учени от два университета, експерти по околна среда и обикновени граждани протестират срещу този проект Томиславице. Въпреки всички протести и усилия, централните органи в Польша решиха да дадат разрешително за изграждане на този рудник, като пренебрегнаха научните предупреждения за сериозното въздействие, което този рудник ще има върху езерото Гопло и други области по Натура 2000. Този минен проект Томиславице е заплаха за езерото Гопло, защото ще породи а, много проблеми, свързани с качеството на водата в екосистемата и свързани с подпочваните води. Освен това, ще има много сериозно негативно въздействие върху селското стопанство, риболова, туризма и економическия просперитет на хората в регион. Полските медии говорят е, от дълго време за мащаба на екологичната и социална катастрофа, до която ще доведе този е, проект. Освен това, е, тези лигнитни въглища, които ще се извличат от този рудник, ще доведат до нови 50 милиона тона въглероден диоксид в атмосферата, когато се използват в електроцентрали. Приветстваме факта, че през юни тази година Европейската комисия даде сигнал за нарушението на европейското право от страна на полските власти. Има нарушаване и на съдебната практика на Европейския съд и на Европейската директива за местообитанията. Въпреки всичко това, полското правителство и инвеститорите продължават своята работа. Полша сега е изправена пред големи предизвикателства по отношение на енергетиката. Полското електропроизводство зависи най-вече от производството на въглища и на лигнитни въглища в частност. Сега трябва да модернизираме енергетиката на Полша. Трябва да използваме възобновяеми енергийни ресурси. Време е Полша да остави и в миналото въглищата. Този минен проект е нещо като маркер на това, което ще вземе Полша като избор. Ще продължи ли Полша да зависи от въглищата и ще защитава ли полумонополите на пазара или ще избере чистата, надежна енергийна система, която ще отчита интересите на хората и природните области. Ние искаме да се предприемат действия, за да може този проект да се спре преди да е твърде късно. Благодаря ви за вниманието. Искам да поканя всички вас в тези разрушени и застрашени области, включително и ценното езеро Гопло. Моля ви да се срещнете и с тези хора, които се противопоставят на този опасен и разрушителен минен проект. Благодаря от името на комисията госпожа Козловска има думата. Thank you very much. Uh... Много благодаря. Позволете ми на първо място да подчертая, че комисията в своя отговор по въпросите, представени от подалия петицията, ще се огранича към самия проект. Тъй като призива за модернизиране на енергийния сектор в Полша излиза извън обхвата на този проект и на компетенциите и правомощията на комисията. Както беше отбелязано от вносителят вносителя на петицията. Този проект беше свързан и с подаването на жалба от страна на комисията. Комисията изиска многобройни документи за доизясняване на ситуацията от страна на полските власти. В резултат от анализа на информацията, предоставена полските власти вследствие на кореспонденцията, която беше обменена, Европейската комисия показа, че не е удовлетворена от доказателствата, че са проведени съответните проучвания, за да се изпълнят изискванията на член 6 от директивата за местообитанията на 9342. Действията бяха предприяти през юни, както беше споменато относителя на петицията. Беше изпратено официално писмо, което да изисква официални доказателства, които да разсеят опасенията на комисията. До 25 август комисията получи отговор от страна на полските власти, които бяха и придружени от много обемна документация. с много конкретни технически доводи, приведени от полските власти по отношение на хидрологичните елементи на проекта. Тази документация и отговора на полските власти в момента се разглеждат от страна на комисията. Европейската комисия е наясно с тревогите на местната общност. Запознати сме и с проучването, споменатото проучване, Искаме да уверим вносителя на петицията, както и комисията по петициите, че това проучване е разгледано, когато беше изпратено официалното писмо за допълнителна информация към Полша и ще бъде включено в разглеждането на отговора от страна на полските власти. Не знам дали вносителят на петицията иска да зададе някакви допълнителни въпроси. Eh, Благодаря, госпожо. Сега вие сте контактували с полското правителство. Ако не получите отговор, можем да оставим петицията, петицията открита и да изчакаме отговор от полското правителство. Тоест, .е да могат вносителите на петицията след това отново да е, предприемат съответни действия. Съвсем накратко, Искам да кажа, че тази петиция трябва да остане без е, становище по нея и освен това искам да науча как този проект е, се свързва с субсидиите. Вие получили ли сте държавни субсидии за този проект? Защото това също е важно за дебата. Такива субсидии би следвало да бъдат е, е, спряни на европейско равнище. Тук е, става дума за една забрана, зад която застава цялата комисия. Става дума и за огромни е, парични суми от друга страна, които са вложени в този проект и ако искаме да направим нещо по отношение на политиката на заетост и е, политиката, енергийната политика, то ние бихме могли да свържем тези неща. Но първо искам да чуя доколко публичните субсидии играят някаква роля при този проект. Благодаря. Една минута за комисията и една минута за вносителя. Съвсем накратко. Не сме запознати дали този проект бива спонсориран от а, полските власти. Да, естествено, те са получили разрешение от централно ниво, но, но не знаем повече от това. Благодаря. Вносителят на петицията. А, благодаря ви за въпроса. Проектът е държавен, тъй като минната компания, която изгражда този рудник е държавна. А пък въпроса за външната финансова подкрепа е съвсем различен към този проект. Ще има нужда от допълнително проучване. Благодаря ви за този коментар. Благодаря. Ще продължам с тази петиция и за напред, както вече ви казах, ще изчакаме ответната реакция на полското правителство и след това вносителя на петицията ще има възможност да се да дойде отново в нашата комисия. Номер 11, петиция от Ибеас Вуелта с испанско гражданство, номер 1680 от името на Хунта Арагонесиста относно отбиването на течението от коритото на река Ебро и към реките Тери и Обрегат. Госпожа Ибеас Вуелта тук ли е? Не, не присъства. Мигел. Perdona, es que nos Извинете. А, ние получихме друга информация и се получи малко объркване. Мартинес? А, аз ще говоря по тази петиция. Благодаря, господин председател. Благодаря и на вас, дами и господа. При тази петиция се приема един продължителен период на суша като изходна точка. Той беше през 2007 година и продължи до 2008 година. През 2008 година беше прият кралски указ, който имаше за предмет е, водоснабдяването на Каталония с питейна вода. По време на зимата и началото на пролета 2008 година Централното правителство заедно с е, каталонското правителство получи правомощия по силата на кралския указ да насочи водата от коритото на река Ебро към реките Тер и е, Лобрегат, за да може да се гарантира снабдяването с питейна вода. Това доведе до редица проблеми, които като че ли е, не се вписват в една такава неотложна ситуация. Става дума първо за това, че е, трябваше първо да бъде направен анализ доколко в действителност е, е изразена тази суша, какви са последиците от нея и дали е, може да се създаде някаква трайна е, инфраструктура, която е необходима за е, пренасочване на река Ебро. И също така дали е, трябва да се приложат мерките, които се предвидат в Испания и на европейско равнище по отношение на една такава инфраструктура. Е, но е, е, такива периоди на суша обикновено са краткотрайни, а изградената инфраструктура остава при тази мярка също не беше взето предвид какви ще бъдат разходите за един подобен проект. Също така не беше проведен ОВОС, оценка за въздействието върху околната среда и е, също така, тъй като става дума за автономен регион, населението е, не беше достатъчно информирано, а и нямаше допитване широко до населението. И в крайна сметка се получи една намеса в регионалната политика и не беше е, проведен и ОВОС. Имаше обаче този кралски указ, той беше прият вече и е, по силата на този указ на 8 май започна работата по осъществяване на проекта. И от тогава започнахме всъщност и да изчисляваме правителството на Каталония смяташе, че няма смисъл да се продължават работите по този проект. Испанското правителство обаче ги продължи и на 6 юни 2008 година беше решено условията, които е, всъщност предшестваха този проект, е, те не бяха на лице. И имах, внесохме жалба, по която не последва отговор и Всъщност нямаше никаква реакция на тази неотложна ситуация и последиците бяха много тежки предвид е, приложимото европейско право. Нашата е, жалба беше представена в комисията по петициите, обаче трябваше да я разширим, когато през юни, т.е. след като е, съветът на министрите е, реши, че а, този правен акт вече не действа, тогава комисаря по околната среда Ставрос Димас взе решение че през тези месеци Европейската комисия и изобщо не трябва да изпраща съобщение, че Европейската комисия не е получила от испанското правителство никакво съобщение по този проект. И поради липсата на ОВОС, по съответната директива за извършване на оценка на въздействието на околната среда се дава възможност за съобщение на комисията. И е, тъй като проекта вече е, нямаше правно основание, Всъщност е, по тази причина не беше уведомена и комисията. Комисията накрая реши да не се извършва отбиване на а, вода от а, коритото на река Ебро, но във всички случаи а, беше на лице нарушение и ние имаме проблем с времето. В 12.30 часа, казва председателя, преводачите встъпват в обедна почивка а, те май започват и да си тръгват, доколкото виждам, така че ако обичате, бъдете кратък. Става дума за поведение на комисията, което ние не можем да приемам, продължава ораторът, защото тя си затваря очите пред едно нарушение. Съществува правен акт, този правен акт, за който а, споменах, той е част от испанската правна система, без значение дали го прилагат или не. И аз а, мисля, че държавите членки не би трябвало да вземат мерки, които да подкопаят целите на договора. Ние обаче искаме да направим още една крачка напред, защото съобщението на Европейската комисия за подобряване на общностното право. В това съобщение се говори за механизми, които трябва да бъдат изпълнени преди да се стигне до една подобна ситуация. затова не мога да разбера защо комисията тук не е, е извършила необходимите действия. Тя дори е могла да възприеме проактивно поведение. Говори много за отстраняване на отпадъци в е, кампании или пък е, за градоустройствени проекти. Това са неща, които винаги в Испания се разглеждат като неотложни. Но защо Европейската комисия не отдава необходимото значение на този въпрос. Изглежда тя не чете пресата и за това не е извършила необходимите действия. Благодаря. Отговор на комисията. Muy brevemente, me gustaría referirme a la comunicación de la Comisión en relación a esta petición. En primer lugar, constatamos que el Real Decreto Ley objeto de la petición no está vigente y por tanto carece efecto. Аз е, всъщност се позобавам на съобщението на комисията, но за съжаление преводачите трябва да напуснат залата, защото вече им отнехме почти 15 минути от обедната почивка. За съжаление няма превод. El Real Decreto Ley en su exposición de motivos